Благодаря. Mulțumim. Mulțumim. Este o realitate și... Да, наистина това е факт и това е чудесно. И така, е, трябва да приемем протокола от вчера и текстовете. Ако нямате възражение, протоколът е прият. Не виждам възражение. Добре. Имаме